Когато човекът е млад, понякога резултатите не са толкова страшни, но не са за подценяване, защото... И така, оказа се, че тя е, установява, че, че се е заразила с хепанит, хепатит. Извинете. Тази медицинска сестра и много други продължават кампанията си. Аз започнах да работя по този въпрос през 2004 година, когато посетих една болница в своя избирателен район и на 1 декември тази, е, е, е, същата година денят за борба срещу спина организирах изложба тук в Европейския парламент и много хора от много страни ни посетиха, посетиха изложбата, посетиха Европейския парламент и бяха искаха да изразят своето отчаяние. През 2006 година приехме резолюция на Европейския парламент за защита на здравните работници от е, инфекции, които се предават по кръвен път. Искаше се изменяне на директива 2000 в рамките на 3 месеца. Такова предложение обаче така и не се получи. Аз лично съм нанесла изменения по много доклади и резолюции. Говорил съм в пленарна зала поне десетина пъти по този въпрос. Подавала съм парламентарни въпроси. Говорих с комисаря Шпидла. През 2008 година бе приготвено едно предложение от страна на комисията и почти успяхме да постигнем успех. Но това бе блокирано, защото социалните партньори най-накрая обещаха да постигнат споразумение и такова споразумение бе постигнато едва през лятото на 2009 година. Моята резолюция подкрепя това споразумение. Съветът трябва да приеме предложената директива спешно, така че е, тя да се приложи ефективно и без каквото и да било забавене. Здравните работници в Европа разчитат на нас. Нашите здравни работници не могат да чакат и не е, можем да си позволим да ги излагаме на такава, да продължим да ги слагаме на такава опасност. Благодаря, господин Хюз, има думата. Благодаря, господин председател. Би трябвало от време, в името на здравето, докладчиците би трябвало да им давате право да идват на трибуната, за да се разходят, вместо да докладват мислята си. Нека да очертаем част от предисторията на този проблем. Шест години от първото създание, което спомена е, репортерката. И добре е, че комисаря е тук е, тази сутрин. Жалко, че комисаря Спидлър не е тук. Често е, го критикуваме тук, но тази сутрин можем да го поздравим за това, че в крайна сметка за инициативата да придвижи това предложение по е, е, наранявания и зарази, е, шприт, е, зарази. Мисля, каже, че е, хората, които го съветваха, е, е, съветваха го да не действа по директивата от 2000, от 2000 за хора работещи и подложени на риск от биологични агенти, е, мисля, че достатъчно сигнали имаше, за да се направи нещо да се спре този вид е, наранявания, но всъщност, е, ако те продължават, 1 милион годишно, цифра от 1 милион годишно сочи, че нещо не е наред. Това се е, забелязва е, е, в, в САЩ и в части от Испания. Се взеха мерки и бяха ефективни. В крайна сметка комисията съгласи да направи изменение в директивата от 2002 но а, съюзи, а, различни съюзи а, казаха, че а, е време да се включи това е, споразумение. Добре е, че се стигна до това, но мисля, че в комитета по е, заетост е, очакват насоки да бъдат публикувани насоки, които да предложат тази директива, за да има еднородно и едно, еднакво прилагане на директивата във всички държави членки. Ние напълно подкрепяме приложението на комисията за директива и разбираме, че не можем да, да нарушим нарушим споразумението с социалните партньори, е, защото всъщност те държат е, шестата клауза, най-важната клауза от това споразумение, което е елиминиране, е, превенция и защита. И именно тези елементи трябва да знаят работодателите кога и как да прилагат е, поради тази неяснота директивата се прилага по най-различен начин в различни държави. Затова са необходими насоки, които да, да покажат на работодатели е, и на, на обектите на такава зараза какъв, е, какви са опасностите когато се използва и куха и е, игла е, винаги има зараза, опасност от зараза, тъй като е, това предполага преминаването на течности в тялото на инжектирания и мисля, че ако се вземат мерките, за които настояваме, ще се предотвратят тези наранявания Прилагането на е, който и да е от трите елемента, които са изброени в доклада, би намалил значително е, е, обратния ефект. Извинете, преводачите имат затруднение да ви следват. Бихте ли забавили темпото? Е, не знае дали съществуващото законодателство в е, САЩ, е, Канада или е, част от Испания казва ясно, че тези три елемента трябва да се съдържат, за да се предотвратят нараняванията с игли, за инжекционни игли. И мисля, че всичко това изисква насоки някакви за приложение аз съм се срещал с хора в тези 6 години, които работих по тази тема, които е, им са страдали от това и наистина е, травмата е сериозна. Е, познавам и лекар, който се отказа от практиката си поради такава травма. Пациент, който се зарази от спин по същата причина. Е, хора, които след месеци несигурност е, дали са заразени от свин, разбират, е, че са буклуджи, чиновници са страдали от същото. Те обаче не са обхванати от това споразумение. Въпреки всичко, то е едно добро споразумение. Ако имаме добри насоки, които да го съпътстват и да, да да а, улесняват приложението мисля, че ще се поздравим, че се свършим ли добра работа и радикално ще намалим тези милион е, наранявания годишно. Благодаря. Е, сега комисар Андо има думата. Благодаря много, господин председател, госпожо докладчик, докладчик, уважаеми господа депутати. Искам да благодаря парламента е, за резолюцията по тази тема и по-конкретно докладчика и за резолюцията и за нейните усилия от много години насам да подобри условията на труд за здравните работници. Знам, че Европейският парламент от много време се занимава с този въпрос. Има резолюция от 24 феврари 2005 година и действително тази резолюция искаше е, разделяне е, е, извинете, преразглеждане на директивата 2000 е, Европейски съюз за да се вземат предвид тези съображения. И действително има предложения за такова изменение и а, бяха проведени консултации с социалните партньори. В отговор на това две асоциации в тази област, Асоциацията на работодателите в а, здравния отрасъл и, а, извинете, и синдикатите на служителите в обществения сектор се срещнаха и проведоха консултации и постигнаха споразумение. Знаем, че е, нараняванията, предизвикани от използване на остри инструменти в е, медицината и на медицински игли са е, сериозен проблем, особено в някои сфери на медицината, включително и хирургическите операции. Много се радвам, че предложението направено за изменение на директивата включва предложенията на Европейски парламент от 2006 година. Много Напълно съм съгласна с вас, че влизането в сил на това споразумение дава възможност за по-добра защита на медицинските работници. С това споразумение и надявам се с а, скорошното приемане от страна на съвета на предложената директива, здравните работници ще могат да се възползват от един по-добър интегриран подход, в който се работи с превенция на риска, обучение, увеличаване на информираността и прочие. Този тип мерки, които са и минимални изисквания, са не само а, добре дошли, ми, ами напълно необходими. И така, господин председател, уважаеми господа депутати, е, приветствам вашите резолюция и се надявам, че съветът е, възможно най-скоро ще приеме е, предложеното предложение за изменение на директивата. Господин Баласаре, две минути. Много благодаря, господин председател, скъпи колеги. Както вече подчертаха преждеговорившите, нараняванията с остри предмети представлява един от най-често срещаните рискове, на които са изложени медицинските и санитарни работници и това представлява обществен проблем. Предложението на комисията цели да позволи бързото въвеждане в практика на рамковото споразумение, подписано от съответните организации, хоспи и ЕПСО. Целта е да се предпазят в по-голяма степен заетите в медицинско-санитарния сектор, които, както казахме вече, са изложени в прекомерна степен на рискове от порязвания и обождания. В болниците, както знаем, това може да доведе до много по-тежки от очакваното последствия и да се превърнат в източник на зараза с вирусни заболявания и дори спин. Важно е, разбира се, да подчертаем, че докладът е изключително реалистичен и за това, за това е подходящо, за това е уместно всички заедно да работим за олекотяването на тази бъдеща директива, да не я претрупваме с юридически и административни изисквания, които след това да затрудят нейното прилагане в практика, особено от малките и средни предприятия те са особено затруднени обикновено да прилагат такива директиви, когато са прекалено административно бреме. Инициативата на държавите членки също трябва да се запази, за да може държавите членки в случай на желание да приложат дори по-ефикасни от записаните в директивата мерки. Ето по този начин се обръщаме с молба, с искане към комисията да отрази това изискване, тази възможност за участие на държавите членки в текста на директивата, след което да контролира неговото прилагане, прилагането на това постигнато вече споразумение и да ни информира нас, парламентаристите. Благодаря, господин Серкас, 4 минути. Много благодаря, господин председателю. И аз започвам с поздравления към колегата Лин за чудесната работа за чудесната работа нейна и на участниците в нейната комисия, които работиха заедно. Поздравления и към комисаря Андор. Това е вашият втори ден и е чудесно начало на вашата работа, като завеждаш този портфел. Има и има и една директива, друга една такава директива, финансовата директива, която отдавна ни притеснява, защото не напредва нас в парламента, а вие, значи, на вашия, още на втория ден от вашето активно участие като комисар, отблокирахте две директиви финансовата и тази за санитарните работници. Повтарям и каквото казаха преждеговорившите, че това рамково споразумение ще бъде много добре посрещнато от близо милиона работещия в здравния сектор, които непрекъснато са изложени на риск за, зара, за зараза с заразни болници, спин, хив и така нататък. Не само здравните работници, в крайна сметка, а и всички хоспитализирани и техните семейства. Това е последната стъпка на този дълъг път, който изминахме от отдавна вече, всъщност тръгнахме по него. и Искам да поздравя господин Хюкс за приносът му. Позволете ми да направя и кратка оценка на причините, поради които социалистите в парламента днес са особено щастливи, особено доволни. Смятам, че днес е хубав ден да почертаем четири пункта. На първо място важността на здравето, на хигиената, на безопасността на работното място. Работното място трябва да бъде здравословно за за гражданите, за работниците и за техните семейства. Казахме каква трябва да бъде регулиращата норма, в, що се отнася до безопасността на трудовото място. И искам да ви спомена за едно проучване на Агенцията по безопасност на труда в Билбао. Сочи, че в Австралия, например, тези трудови злополуки са близо 6% от брутния вътрешен продукт. Това изследване е направено в Австралия, но ако и тук направим подобно изследване, ще видим до каква степен са скъпоструващи тези, път, тези трудови злополуки. Знаем, че винаги е по-добре да се предпазва човек, отколкото да се лекува. Така че трябва да действаме по линията на превенцията. С обучение, с осведомителни, просветни кампании и, разбира се, с контрол. На второ място, важността на социалните участници в социалния диалог, синдикатите по-конкретно, конкретно без тях не би имало такова рамково споразумение, без тях не би имало изобщо такова опазване на здравето и хигиената на работното място. Често ги критикуваме и че синдикатите и често забравяме, че именно те са главните изпълнители на този вид политика на трудова охрана. И накрая, смятам, че парламента трябва да се застъпи за важността за собствената си роля пред останалите европейски институции и пред европейското гражданство. Аз мятам, че нашата роля тук бе особено важна, иначе нямаше да стигнем до това споразумение. Благодаря ви. Благодаря. Давам думата на госпожа Лин. Благодаря. Смятах да говоря от името на е, е, не смятах да говоря от името на групата. Мислех да използвам е, това време, за да е, го включа в заключителните си коментари, но разбрах, че това няма как да бъде направено, когато обсъждаме резолюция, така че нека да използвам това време, за да благодаря на всички докладчици в Сянка. Искам да благодаря на Стивен Хил, защото с него тичахме по болници през 2004 година, както и с Джон Боуис от консерваторите. Всички ние, представители на трите големи политически партии тук, е, е, ходихме от болница на болница, за да видим кои са най-важните е, притеснения. Какво е необходимо на хората, които работят в здравеопазването. И слушахме много лекари, медицински сестри, санитари. И Стивен спомена тук насоките за приложение. Затова искам да попитам, има ли намерение комисията да създаде такива насоки за приложение? Мисля, че биха били много важни. Второ, чудя се дали сте наясно с графика, който се предвижда от съвета – защото е много важно е, този график да се приеме много бързо, защото в крайна сметка тези здравни работници е, чакат толкова много години. Е, не искаме ненужни наранявания, е, не, не искаме да има повече наранявания с медицински игли. Без това им, вече има толкова много от последните години. Е, освен това бих е, искала този тип мерки да се разширят в последствие и в други области. Ето, например, бяха споменати и затворите. Важно е надзирателите също да са защитени. Един от най-важните елементи тук са капачките за иглите, например. Много е важно е да се направи всичко възможно здравните работници да не са изложени е, на такива наранявания. Госпожа Ламберт, 3 минути. Благодаря, господин председател. Аз е, искам да благодаря на Стивена Хюс и госпожа Лин за тази работа, за работата, която са свършили и да приветствам това действие. Трябваше обаче, е, което е доста закъсняло, е, от 2001 година в САЩ има такова законодателство, в някои части на Европейския съюз също. В крайна сметка успяваме да наваксаме, но междувременно доста хора пострадаха. Е, Световната здравна организация оценява, че 90% е, от е, тези, които са, са изложени на подобни, увреж... на подобни наранявания, получават това като в резултат на са в Штатите и в Европейски съюз. Ето защо би трябвало да приветстваме споразумението на социалните партньори, което изисква задължително да се докладва за такива случаи. Но разбира се, не трябва да трябва да си зададем въпроса защо не докладват хората. Може би защото не са наясно с риска, защото се боят от последствията. Ако докладват за подобно нараняване, не на последно място за бъдещата им работа работно, за работното и място в бъдеще. А дори в случаите, когато докладват, едва ли нещо се е случило, дори не получават медицинската помощ, която им е нужна, да не говорим за емоционална подкрепа или, или пък альтернативна заетост, ако става дума за заболяване като спин или когато тяхто присъствие представлява опасност за други пациенти. Научите изследвания показват, че за здравните работници, които работят извън болниците, те по-вероятно е да са недоволни от отговора на, на работодателите. Хората се боят, както казах, и съм доволна, че всъщност това споразумение включва и стажан консултанти и поддоставчици. Е, не знае дали е, включва и е, чистачи и санитари, не съм трябва да проверя, но други професии, които имат допир с болниците и също, за които също това е риск. Но задълженията за обучение са изключително важни, задължително обучение и се радвам, че това, на това се гледа сериозно да се, да се предлага и да се получава такова обучение и то мисля, че това е еднократен курс. В момента нямаме никакво обучение, дори е, при работодатели, които са въвели такава политика. Бе поставен въпроса за разходите. Е, е, има оценки, че обучението, включително средства за безопасност, е една трета от разходите, ако трябва след това да се третират тези наранявания. И мисля, че това е важно, както за хората, за които, е, до които се отнася, така и за работодателите, които са застрашени от е, е, съдебни действия срещу тях, ако не предприемат съответните мерки. Благодаря. А сега господин Власък, минута и половина. Дами и господа. Много благодаря. Да, това споразумение е с исторически характер, защото всички заедно работиха и успяха да постигнат важен напредък в борбата за избягване на тези милиони случаи на порезни и прободни рани. В резултат на разумното прилагане на тези мерки, аз наистина смятам, че тези наранявания ще бъдат избегнати, особено, що се отнася до медицинския и лаборантски състав, защото те са най-много изложени на риска от е, инфекции. Въпреки всички тези хубави новини, има и някои луфтове, в резултат на което смятам, че трябва да продължим да търсим повече информация за съответните тълкования и пояснения на тези евентуални лухтове, които биха могли да съществуват в тълкуването на текста. Диалогът между работодателите и работниците е изключителен, единствен по рода си законодателен инструмент, защото на национално равнище всъщност не винаги съществува подобен вид законова норматива законова норматива, по силата на която да се предвижда споразумение между двете участващи в конфликта страни. Това е едно от голямо постижение на европейското законодателство. Не става дума тук, както обикновено говорим, за хармонизиране на данъци или за хармонизиране на някои услуги. Става дума за работодатели и работници, и общият им стремеж да изпълняват споразумението. Благодаря. Господин Масталка, минута и половина. Господин председател, уважаеми колеги, позволете ми първо да благодаря на докладчиците госпожа Лин и госпожа Берес за отличната им работа. Много се радвам на постигнатото, защото самият аз съм лекар и много се радвам, че тук в Европейския парламент се занимаваме с такова внимание с а, необходимостта здравните работници да бъдат по-добре защитени от наранявания с остри инструменти. Притесняваме обаче твърде бавният напредък на Европейския съюз по този въпрос. Пет години минаха, откакто за първи път въпросът бе повдигнат пред Европейската комисия. Четири години минаха от резолюцията на Европейския парламент за защита на работниците в здравеопазването срещу риск от предаване на инфекции по кръвен път. Така че Искаме да препоръчвам мерките, предложени от проекто директивата, да се приемат възможно най-бързо. Призовавам за възможно най-добра защита на здравните работници и то възможно най-скоро. Уважаеми господин председател, господин комисар, госпожо докладчик, скъпи колеги, Искам да ви кажа колко съм удовлетворена от това, че днес сутринта стигнахме до това предложение за директива за превенция на прободни и порезни рани. Това е здравословен проблем, проблем на общественото здравоопазване, който съществува отдавна и чака за решение отдавна. Знаем колко е важно да го разрешим, знаем колко са драматични понякога последствията от тези пораз, порязвания. И затова, господин комисар, искам да ви изразя моето доверие във вашата възможност да изнамерите начин това споразумение бързо да се приложи на практика и да напреднем в нашата работа. Благодаря ви, госпожо Лин, и за цялата ваша активност. Благодаря ви на вас, господин Хюс, Хюкс, защото наистина ние като евродепутати имаме специфична отговорност в този смисъл, защото нашите съграждани да са здрави и да не страдат от такива наранявания. Говорихме за лекарите, за лаборантите, за санитарите, за работниците в затворническите заведения, за персонала, който се занимава с чистота и така нататък. Те няма защо да се излагат на непремерени рискове. те, които работят първо в сферата на здравеопазването и тяхната цел на тяхната работа всъщност е да избягват рисковете на другите. Поздравления на докладчиците и пожелания за бързо прилагане в държавите членки. Но нека да не се задоволим с това, а да изнамерим след това система за контролиране и надзор. Ето това ще покаже до каква степен сме сме ангажирани с прилагането на практика на тази директива. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря на по-старите членове на Европейския парламент. Аз като нов е, депутат благодаря на господин Хюс, на госпожа Лин е, и докладчите в Сянка. Мисля, че отлична работа са свършили. Е, тези е, това, което са свършили, има лично отношение към мен. Моя, доктор, е, моя съпруг е лекар. При няколко години той бе заразен, именно от е, инжекция и знае какво е тревогата да, да чакаш и да, да, да се опасяваш, че си заразен. Преживяхме много трудни моменти, докато всъщност разберем какви са резултатите от тестовете. Така че благодаря ви за отличната работа. Изключително е, съм доволна, че за първ път е, имаме е, асоциация на работодателите и, и на работниците, които се обединяват и е, работят заедно за такава резолюция аз, с, имам впечатление, че да, ние успяваме да постигнем целите си и да вземем решение, което ще е от полза за гражданите. Няма да повтарям казаното до тук. Важно е обаче да повторим и да почетаем някои от тези елементи. Един милион е, наранявания годишно от инжекции. Това е огромна е, цифра и трябва да я е, напомняме непрекъснато. Не трябва да забравяме, че Европейския парламент изигра е, отлична роля, защото те работят по това от 2005 -та. Същевременно сме наясно с това, с недостига на, на човешки ресурс. Е, е, наистина особено сериозен проблем това е в Гърция и трябва да правим всичко възможно тази директива да се прилага, да почне да се прилага колкото е възможно по-скоро. Е, това е едно решение, което ще даде много за постигане на социалните цели, които си поставяме в Европейския съюз. Очевидно ще трябва да увеличим и работните места в, здраве, в сферата на здравеопазването. Преди време е, комисията каза пред е, новоизбрания председател на Европейския парламент, че един от отраслите, в който трябва да се е, е, съсредоточим усилите си, е именно този е, така че трябва да продължим е, да, да действаме, да оказваме натиск. Знае, че е трудно на моменти, но трябва да създаваме работни места. И желая на всички успех, желая на комисаря успех е, на новия пост и ще добавя само следното. Господин Феркас, който има значителен опит в тази област, току-що каза, че вие започвате много добре, и че би трябвало да се възползват от тази възможност, наистина да продължите в същия дух. Е, да, трябва да е, се постараем да намерим добрия, верния подход, така че всички хора, които работят е, в този, в този сектор, чувстват подкрепа от наша страна. Грация, президенте. Благодаря за две минути, госпожа Ронцоли. Благодаря, господин председател. 15 години съм работила в болница и известно време работих като здравен работник в е, операционната, е, доста опасно място. И трябва да ви кажа, че съм се обождала с заразена игла. Е, помня с какви притеснения чаках резултатите от теста имаше един момент, в който знах, че бих могъл Глада съм заразена от всякакви е, заболявания и, и затова е много средно, че има такава резолюция е, и се правят е, стъпки, за да се осигури поне минимален стандарт, минимални нива на защита. Има милион и 200 хиляди случая на година от е, е такива наранявания. Има много здравни работници, които се отказват от работата си поради такива наранявания. 2,5% от е, тези наранявания, особено с медицински игли, могат да доведат е, до заразяване с вируса на хив спин. Много хора е, принципно се въздържат от кариера в здравеопазването именно от е, страхове от е, този тип опасности. И нашите системи на здравеопазване страдат от това. Да не говорим за това, че самите здравни работници е, страдат от много голямо напрежение. Ако се ободат или наранят, много често те трябва да чакат цели 6 месеца, докато са сигурни а, в резултатите от тестовете, а, много от тях се заразяват от хепатит или спин. Така че е много важно да бъдат защитени тези работници. Господин Чернецки, две минути. Дякую, пани przewodniczący, szanowni państwo. мовиме о problemie. Благодаря, господин председател. Дами и господа, говорим тук за един проблем, който нараства. Един от най-важните проблеми в здравеопазването. Нека да спомена статистиката. В Европейския съюз има 1 милион такива случаи. В Съединените щати говорим за 380 хиляди е, такива случаи. Е, е, годишно, но самите американци казват, че тези цифри са под реалните. Има заразяване на здравни работници, но има и също така опасност от заразяване на пациенти. И трябва да се занимаем с този проблем, защото в крайна сметка много често се налага болниците да изплащат огромни компенсации на заразените. Преждеговорившия каза, че превенцията винаги е по-ефтина от лечението. Тази резолюция действително трябва да бъде подкрепена. Смятам, че тя е много добър начин да откликнем на потребностите на здравеопазването проблемът става все по-сериозен. И компенсациите, които се изплащат от болниците, стават все по-високи. Този тип компенсации се изискват и от здравните работници, и от пациентите, така че и финансовото отражение на проблема е сериозно. Моята политическа група подкрепя проекта резолюцията. Смятаме, че тя дава възможности да откликне на някои от големите предизвикателства на деня и е, да откликне на потребностите на здравните работници в Европейския съюз. Благодаря по процедурата на спонтанните изказвания. Двама желащи да се изкажат. Господин Папа Николао има една минута. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Λαμβάνω σήμερα τον λόγο. Да, исках да взема думата днес за да пожелая всичко най-хубаво на докладчиците и на всички, които се занимават с този е, проблем. Наистина Европа трябва да се изближи. С тази дискусия ние успяхме да постигнем това. Говорил съм с колеги, е, говорих с колега, един млад е, доктор, лекар, и той ми каза, между другото, че наистина това е толкова решаващо. Трябва да обясните на гражданите какво правите. Превенцията е страшно важна. Информацията за всички, към всички е, тези, които работят в болниците, каква опасност ги грози, това е отрешаващо значение. Трябва на всички да обясняваме е, когато работят е, дълги часове под натиск, в е, напрежение, когато има толкова спешни неща на, на главите си, тогава трябва да знаят наистина какви, какви мерки за превенция съществуват. Трябва ни здрав персонал в болниците, дами и господа. И ето защо би трябвало максимално добре да се грижим за тях за да могат те също да се грижат за нас по най-добрия възможен начин. Благодаря сега Каденберг една минута. В нашата политика целта трябва да бъде да се постигнат рамковите споразумения, които Европейския е, съюз е предвидил за качеството на живот на хората Едно от тях е запазване на работните, създаване и запазване на работни места. Но тези работни места не би трябвало да причиняват, да заразяват, да разболяват хората и да застрашават здравето им. Ето защо превенцията, грижа за здравето и сигурност на работното място са от изключително значение. Обедена съм, че прилагането на тази директива и това предложение всъщност отдавна е, е страшно закъсняло, защото трябваше отдавна да осигурим условия на работещите ежедневно ежедневно е, е, работещите в тази сфера, които ежедневно се сблъскат тази опасност, да, да работят в по-безопасни условия. Затова трябва незабавно да се почне да се прилага тази директива. Благодаря. А сега комисаря има дума. Благодаря много. Радвам се наистина, че това предложение се радва на такава подкрепа в парламента. Съжалявам, че това отне повече, отколкото много, мнозина очакваха, но трябва да кажа, че наистина социалният диалог трябва да играе своята роля, трябва да зачитаме мнението на социалните партньори, не ставаше дума само за легитимността на решението, но и за неговото прилагане, защото тези, които участваха в създаването на новите правила, е, се интересуват и от е, успешното им прилагане. Това е важното. Вече си даваме сметка, че съществува един работен документ между социалните партньори, който се отнася до е пояснение на рамковата спогодба е, и прилагане е, и приложението й, така че да се надяваме, че то ще изиграе важна роля в е, приемането в съвета и той ще е отговор на някои съображения, свързани с прилагането Разбира се, интерес, съществува интереси в, продълж... в използ... прилагането на и проследяване резултата от прилагането на тази директива, дългосочен план. Да, това трябва да се направи. Искам да привлека вниманието ви към текста, който гласи, че подписалите трябва да преразгледат и актуализират, трябва да преразгледат прилагането на този документ 5 години след неговото приемане, а именно това е важен процес на мониторинг, на проследяване прилагането и е, проследяване е, е, и, и ще даде възможност да се види до каква степен приложението е довело до е, намаляване, съкрещаване броя на такива е, наранявания в резултат на е, това е споразумение. В крайна сметка, понеже е, това е едва втория ден от е, работата на новата комисия, няколко от изказалите се подчертаха това в своите изказвания. Важно е наистина комисията да обръща повече внимание на позабравените хора, групи, професии в Европа, които нямат глас, които не могат да изказват е, своите е, тревоги и понякога са е, маргинализирани в известен смисъл. Здравоопазването е без съмнение важен сектор той е, трябва да. Той означава много е, посвещение, много внимание, работа с душа. Затова е, опасността от инфекции, дългите е, часове прекарани в е, болнични заведения е, правят тези групи от особено, особено важни, особено в е, времена на криза, когато е, очакваната фискална консолидация ще се отрази върху тези хора. Ето защо те трябва наистина да вземат много важно място е, и да са е, в челно място на нашето внимание и дневен ред. Благодаря. Много съм признателен на тези, които инициираха този дебат. Да се надяваме, че нещата ще се, ще се подобрят в това отношение. Сега закривам.